Ladies and gentlemen, please. Дами и господа, моля да заемете местата си, настанете се удобно, за да можем да започнем. Това е заседание на председателския съвет, открит за участие от страна на всички евродепутати. Dear colleagues. Уважаеми колеги, моля ви да заемете местата си. Благодаря ви. Бих искал да открия заседанието на председателския съвет с участието на всички желаящи евродепутати. Искам най-сърдечно да приветствам с добре дошъл господин Ван Ромпой, председател на Европейския съвет, както и господин Шевчович, заместник-председател на Европейската комисия. Добре дошли в Европейския парламент. По процедурен въпрос ли? Господин Алваро. Благодаря, господин председателю. Бихте ли ни казали защо сте избрали такава конференция, на която да се изкаже господин Ван Ромпой, след като обикновено се прави на пленарно заседание. Отново всички могат да участват, но защо този формат сте избрали в случая? Ние избрахме тази рамка за заседанието за среща и разговор с господин Херман Ван Ромпой, тъй като това е заседание, което може лесно да бъде свикано непосредствено след приключването на Европейския съвет. Знаете, че той заседава миналия петък, така че ако искахме господин Ван Ромпой да дойде и да докладва в пленарна зала, ще трябва да изчакаме. мисля, че това веднъж се случи. Доклада на господин Ван Ромпой беше произнесен три седмици след провеждането на Европейския съвет. Т.е. трябваше да чакаме прекалено дълго, а междувременно се случиха много важни събития и ние искахме сега да се срещнем с него възможно най-бързо. В петък беше заседанието на Европейския съвет, сега е вторник. Всички евродепутати могат да участват в това заседание. могат да се произнесат по процедурен въпрос или да се изкажат в процедурата Catch the Eye. Така че избрахме този формат за спешност. Искам да попитам също, защо председателството не присъства на това заседание. Къде са представителите на унгарското председателство? is eh, eh, answer as usual. Става дума за е, доклад е, от председателя на Европейския съвет. Преди, когато председателят на Европейския съвет е, е правил такъв доклад, председателството не е присъствало. Имам предвид председателството на съвета. Ние искаме да смесваме всички институции. Разбира се, нямаме нищо против председателството на съвета, но този път наш гост е председателят на Европейския съвет и това е обичайната процедура, която следваме. Благодаря ви. Друг въпрос? Благодаря ви, господин председател. Когато обсъждахме подготовката за Европейския съвет, в петък след обед имахме две точки за съвета енергетика и иновации. Председателят на Европейския съвет е изпратил писмо до държавните и правителствени глави да се включат тези въпроси в дневния ред, а именно въпроса за економическото положение. Това е важна тема, но парламентът не беше информиран, че тази точка ще фигурира в дневния ред. За това как можем да обсъждаме при тези условия подготовката за Европейския съвет, след като не знаем какво ще бъде включено в дневния ред на този съвет. Вие знаехте ли за тази промяна? Господин председателю и председателят на съвет, може ли да участва заедно с нас по подготовката. Председателят Бузека. Моля да спрем с процедурните въпроси. Пред нас е председателят на Европейския съвет. Може да го питате каквото пожелаете. Може да го питате каквото пожелаете. Той е тук за среща с евродепутатите. Така че, моля ви, нека да започнем процедурата. Благодаря ви. Господин председателю, имате думата. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. Много се радвам, че мога да се върна към практиката по докладване пред вашия парламент и това да стане практически непосредствено след заседанието на Европейския съвет, въпреки че това е изискване, поставено от Лисабонския договор, че обсъжданията с председателя на Европейския съвет трябва да се провеждат на пленарно заседание, обаче в момента имам възможност да се срещна с вас буквално броени дни след заседанието на Европейския съвет. Ще започна с въпроса, който е един от най-актуалните за нас, с ситуацията в Египет и в региона. Съвсем Обичайно е за Европейския съвет да обсъжда най-актуалните въпроси и ние обсъдихме този въпрос след събитията в Кайро и други египетски градове. Ние приехме политическа декларация за ситуацията в Египет. В момента историята се развива много динамично и ние приветстваме като цяло събитията. Съществуващата допреди скоро стабилност не беше устойчива, защото хората искаха да има социална справедливост. Ние всички споделяме стремежите на египетския народ. Декларацията на Европейския съвет ние заклеймяваме заплахите и насилието. Призоваваме египетските власти да отговорят на исканията на народа с реформи, а не с репресия. Преходът трябва да започне сега изпълнени сме с решимост да дадем пълна подкрепа за демократичния преход с свободни, честни избори с зачитане на човешките права и плурализма. Ние сме ангажирани за започване на ново партньорство и подкрепа за страните в региона, които са тръгнали по пътя на политически и економически реформи помолихме върховния представител да предаде това наше послание при последващите и посещения в Египет и в Тунис и да се ангажира с подкрепа от името на Европейския съюз с процесите на преход. Имаше голям брой политически изявления, идващи от Европейския съюз. И но Посланието винаги е било едно и също – подкрепа за свободата, демокрацията и основни реформи на цялата политическа система. И това политическо послание беше въплатено и в приятата от нас декларация. И сега бих искал да премина към вътрешните въпроси, които обсъждахме. Преди всичко, както се планираше доста време по моя инициатива, ни обсъдихме две теми, които са жизнено важни за средно и дългосрочното развитие на европейската економика. Те ни позволяват да преминем от управление на сегашната финансова криза към дългосрочно възстановяване на економиката. И тези теми са енергетика и иновации. И двете са ключови за бъдещия растеж и процъфтяване. Те са ключови за стратегията Европейски съюз 2020 година и след това. И двата дават стратегически тласък и ние взехме важни решения с конкретни срокове за изцяло функциониращ енергиен пазар, в който електропреносните и газопреносните мрежи са свързани на всички държави членки. Ние изоставаме, що се отнася до енергийната ефективност в сравнение с, нашата, с нашата цел 20% от 2020 година. Също така изоставаме в научно-развойната дейност в сравнение с САЩ, а скоро ще изостанем и от Китай. Европейската комисия до една година ще представи на Европейския съвет доклад за напредъка по изпълнението на решенията, които взехме миналата седмица. Бих искал сега да подчертая, че имаше много добро сътрудничество с комисията и заместник-председателя господин Шевчович ще говори повече за решенията свързани за иновациите. И също така обсъдихме економическата ситуация. Перспективите за европейската економика са значително подобрени. Това въжи и за страните от еврозоната, които допреди скоро бяха в затруднено положение. В момента спредовете са намалели и Бизнес показателите сигнализират за оптимизъм. Решението, което взехме миналата година на ниво Европейския съюз и на ниво отделни държави, определено носят добри резултати. Обаче ние сме наясно, че все още имаме какво да направим като домашно. Не е време да се самоуспокояваме. Ние извличаме пуки от кризата. Ние искаме да използваме набраната инерция, за да предложим един всеобхватен пакет през март. Бих искал да се спра на основните елементи на този пакет. Първо, силно економическо управление. След доклада на целевата група и предложенията на комисията, парламентът в момента работи върху законодателните аспекти. Втори момент. Конкретни предложения за за създаване на инструменти за финансова стабилност, така че да има реална ефективна подкрепа. Трета точка – окончателно решение след вашето становище за ограничаващи договори изменения за създаване на механизъм за стабилност и неговите оперативни характеристики. Надявам се, ще е, получим вашето становище преди 24-25 март, когато ще състои следващото заседание на Европейския съвет. Обсъждахме също така ситуацията в Гърция и Ирландия. Изпълнението в еврозоната на мерки за укрепване на бюджета и за осигуряване на растежа. И последно обсъждахме плановете на държавите членки в случай на възникнали отново проблеми. Ние определихме посоката и определихме мандата и сроковете за различни институции. Европейския съвет ще одобри целият пакет на 24-25 март. Държавните глави, ръководителят на правителствата на 20-те държави от еврозоната, също така обсъдиха как да се постигне засилено сближаване в сферата на економиката – и да се постигне увеличена конкурентоспособност. Вместо само да се разглежда резултата, т.е. годишния дефицит, необходимо е да се разгледат всички политики и решения, взимани преди да се стигне до този резултат. За целта са необходими съвместни политики. Приветствам и изразената от страните на еврозоната решителността да се координират действията. Нашият политически ангажимент трябва да се превърне в практически действия. В кои сфери, с какви инструменти, в какви предели. За да проучим това, получих мандат да проведа консултации с държавните глави и ръководителите на правителствата на еврозоната и да съобщя за конкретни методи, които да се приложат в съответствие с договора, до края на март в тясно сътрудничество с председателя на Европейската комисия. Също така ще привлечем ръководителите за, на заинтересованите държави, които не са членки на еврозоната. В средата на март ще бъде обсъден този доклад. Не бяха внесени конкретни предложения на заседание на Европейския съвет. И както аз казах в Лондон преди три седмици, координацията на економическата политика не означава еднообразие, а от правна точка, която да ни позволи всички да се движим в една посока. Обеден съм, че ще постигнем още повече съгласие за това как да се придвижим напред. И това ще стане преди заседанието на Европейския съвет през март. Еврото продължава да бъде силна валута. И инфлацията в продължение на 10 години е била под 2% и салдото по текущите сметки в еврозоната – продължава да бъде с положителна перспектива. Необходимо е да се запази стабилността на еврозоната и решенията, които ще вземе в марта, ще гарантират по-нататъчно подобрение на ситуацията. Благодаря ви. You, Благодаря ви, господин председателю. Давам думата на заместник председател на комисията, господин Шевчович. Благодаря. Уважаеми председател на Европейския съвет, уважаеми депутати, Искам да ви представя най-напред извиненията на председателя Барозо, който за съжаление може да участва в днесния дебат поради дълго очаквана отдавна подготвена среща с държавен глава, която се провежда в момента. Въпреки това аз мога да ви представя гледната точка на Европейската комисия по резултатите от Европейския съвет от миналия петък. Както обсъдихме въпроса миналата седмица тук, този съвет се занимава с важни въпроси, свързани с бъдещето на Европа и економиката на Европа. Енергетиката, иновациите, економическото управление – това са сфери, в които може да бъдат създадени работни места, да се гарантира растеж. Бяха взети ясни решения от Европейския съвет с ясни срокове в сферата на енергетиката и иновациите. Тези решения се вписват добре в цялостния контекст на, на бъдещото економическо управление. Както знаете, Европейската комисия неодавна публикува първото проучване на растежа, с което се поставя началото на първия европейски европейски семестър и ще продължим да работим с вас в тази област. Няма никакво съмнение, че Европейския съюз иска да направи всичко, за да се подобри економическото управление и най-вече, но не само в еврозоната, като се засили конкурентоспособността и се гарантира положителен ефект върху заетостта и работните места. Европейските институции споделят тази обща цел. Изключително положително е, че държавите членки се ангажираха, ангажираха с един задълбочен дневен ред и че е необходимо по-голямо сближаване на економиките. Първо по законодателния пакет за европейско економическо управление. Беше призован съвета ЕКОФИН да договори общ подход още през марта. Парламента показа свой а, ангажимент, което а, се надявам да допринесе за постигането на окончателно решение през април. Съвета очаква, както и комисията, предложенията на Европейския парламент, като се оповаваме на консенсуса, който беше постигнат в рамките на работната група, оглавявана от Херман Ван Ромпой. Двата законодателни органа в дух на институционално партньорство постигнаха напредък. Беше постигнат напредък по представянето на инициативи и предложения беше определен дневния ред за следващото заседание на Европейския съвет в сферата на реформите и фискалната консолидация. Това са приоритети, които са свързани не само с програмата за стабилизация, а и за националните програми. Ние трябва да разглеждаме фискалната консолидация в широкия контекст на стратегия 2020 и за насърчаване на заедостта, най-вече сред младите хора, подобряване на образованието, научните изследвания, зелена економика, зелен растеж. Годишният преглед на растежа създават възможност, както и стратегията 2020 за устойчив растеж. Необходимо е по-тясно сътрудничество на економиките на страните от еврозоната, за да се гарантира конкурентоспособността. Европа 2020, както и годишният преглед, са средства за постигане на тези цели. Подобряването на конкурентоспособността напълно съответства на целите заложени в договора. Също времено ние ще следим за спазване на ролите на европейските институции, на развитие на единия пазар. Нека да кажа следното съвсем ясно. Не се оттеглят никакви компетенции от институциите на Европейския съюз. Комисията ще положи усилия за продължаване на работата за постигане на сближаване и конкурентоспособност в пълно съответствие с договорите. Както каза председателя Барозо тук миналата седмица, ние сме убедени, че договорът е вярната рамка и предлага инструментите за задълбочаване и ускоряване на економическото управление. Консултациите сега ще бъдат продължени както каза председателя на Европейския съвет, господин Ван Ромпой, в тясно сътрудничество с председателя на Европейската комисия, за да се подготви Мартински Европейски съвет. Комисията приветства ангажимента да се отиде по-далеч от това, което е вече на масата и да се ускори работата за подобряване конкурентоспособността на Европа. Също толкова решени сме да направим всичко това в рамките на договора с, като се отчете ролята на Европейския парламент по начин, който обединява Съюза. Сега по въпроса за енергетиката и иновациите. Двете теми са в основата на стратегията Европа 2020 и целта ни за подобряване на растежа и конкурентоспособността. Нека не забравяме, че енергетиката и иновациите са две сфери, в които общностният подход и европейското измерение може да предложи добавена стойност. Първия специализиран Европейски съвет по енергийния те въпроси поставя ясни цели. Посочват се сферите, където трябва да ускорим работата си, за да постигнем целите в сферата на енергетиката и промените в климата, както и в сферите на вътрешния пазар и научните изследвания. Добавя се външното измерение на енергийната политика Държавите членки се договориха да си споделят информация, свързана с енергийните измерения на техните чуждестранни договори. Създаването на работни места в Европа, намаляването на CO2 емисиите са цели, които бяха разгледани от Европейския съвет. Напълно обвързан вътрешен пазар е предпоставка за гарантиране на солидарност, сигурност на доставките. Съветът отправи ясно послание за завършване на вътрешния пазар до 2014 чрез пълно прилагане на европейското законодателство и примахване на всички пречки. Това ще отключи огромен потенциал за растеж. Ако направим това както трябва, потребителите а, могат да спестят 30 милиарда евро чрез достъп а, до по-ефтини доставчици. Освен това, разглежда се въпроса за инвестиции инвестициите в инфраструктура, никоя държава да не бъде изолирана от енергийния пазар до 2020. Европейската комисия по-късно през годината ще представи предложения за инвестиции в подобряване на инфраструктурата. Ние също поехме ангажимент за инвестиции в е, възобновяеми енергоисточници и нисковъглеродни технологии, складиране а, и други сфери има ангажимент е, да се подчертая външното измерение на енергийната политика. Комисията ще представи съобщение за външното измерение по-късно тази година. Енергетиката и в по-голяма степен дори иновациите са двете движещи сили за развитието на Европа. Ето защо те са в центъра на стратегията 2020. Ние имаме амбициозни общи цели – сега трябва да преминем към прилагането, като се насочим към изпълними цели. Заключенията на съвета подчертава този факт и ние го приветстваме. Ние при... призоваваме Европейския съвет да приеме стратегия в сферата на иновациите. Освен това, трябва да се създадат нужните условия, за да се поддържа интереса на инвеститорите към Европа и научно-изследователската и развойна дейност. Обществените поръчки също са важен инструмент за стимулиране на иновациите, за примахване на бюрокрацията. Необходимо е да се приложат стандарти всички тези приоритети бяха подкрепени от Европейския съвет и комисията ще последва с свое предложение в скоро време. Останалите резултати бяха представени съвсем ясно от председателя на Европейския съвет. Утре ще обсъдим в рамките на колегиума на Европейската комисия въпросите за Тунис и за ситуацията в Египет. Готов съм да отговоря на въпрос, ако възникват а, такива. Сега от името на политическите групи Жозеф Дол от НЕП. Уважаеми господа председатели, уважаеми колеги, господин Ван Ромпой, Господин Шевкович, вие представихте едно обобщение, използвахте някои ключови думи. Оптимизмус при енергетиката и иновациите, Египет и решимост при економическото управление. Искам сега да се спра на тези три точки. Първо енергетиката. Държавите е, членки, 27 на брой, посочиха, че до 2015 година ние оставаме изолиран остров в тази сфера. Защо? Защото няма добри връзки. С това мога само да се съглася. Радвам се за взетите решения. Радвам се, че по този начин се гарантира, че държавите членки не остават изолирани от тази толкова стратегическа тема и че Европейският съюз сам по себе си няма да бъде толкова зависим от енергийните доставки. Аз Казах по време на съвета за енергетика и иновации, че в много сфери решението не е по-малко, а повече Европа. Господин председател, аз ще напомням това непрекъснато. В петък нашите държавни и правителствени ръководители се събраха за да установят правилата за енергетиката и вътрешния пазар. Да, беше посочено от държавите членки сами приеха тези правила и е нормално те самите да ги прилагат. Това се отнася за енергетиката, но също така и за пакта за стабилност. Там също трябва да бъдат установени правила. И ако не, е то тогава комисията би трябвало да навакса това. Искам да ви напомня това, господин заместник председател ако държавите членки не спазват тези правила, трябва да бъде сезиран съда на Европейския съюз. Сега, искам да благодаря на съвета, че е направил крачка напред за стимулиране на възобновяемите енергии, също така и за постигнатия напредък в сферата на ядрената енергия. Крайно време е Европейският съвет да посочи съвсем ясно тези приоритети. След това Египет и е, ситуацията в нашите страни партньори в Средиземноморието. Аз също съм загрижен но може би не по същата причина като е, президента Ван Ромпой. Това, което е повод за загриженост при мен, че Европа като пръв е, донор не говори с един глас. Държавите членки непрекъснато комуницират помежду си е, и това трябва да се прави по-интензивно най-вече е, по отношение на външната политика и това да не е само задача на върховния представител. Европейците трябва да говорят на един език. Така както сега е, функционират нещата, мисля, че не е задоволително. Трябва също и тук да се движим към повече Европа. Като спазваме едни и същи основни ценности. И аз искам да попитам сега вас, господин президент, дали наистина трябва да се върви в тази насока. сега, последната точка економическо управление. Аз се радвам, че темата за економическото и политическо управление и конвергентността на бюджета е толкова важна тема. Мисля обаче, че на национално равнище само не трябва да се дискутира и то е, дискусията трябва да се води не и на междудържавно, а на европейско равнище. Дами и господа, наистина тази тема е много важна, трябва да я поставим на дневен ред, заедно с толкова важни теми, като индексиране на бюджетите, прекъсване веднъж седмично е, на работата и също аспекти, които се отнасят до националните конституции. Това са важни важни теми, защото гражданите на Европа от месеци говорят по тези теми. По тези теми трябва да говорим решително и да не създаваме впечатление, че искаме само да изразим нещо, а да действаме на общностия принцип, който вече се утвърдил в Европа. Това според мен и от името на моята политическа група са най-важните проблеми и най-важните начини за техните решения. Ние трябва да търсим общи решения, трябва да говорим за стратегическите теми, социални правила, данъчни правила, защото без спазването на тези точки няма да има солидарност, а без солидарност няма да е Европа. Да, нашите страни трябва да бъдат решителни по отношение на економическото и политическо управление. Това още по-ясно пролича в кризата като неотменна необходимост, обаче с не по-малка решимост трябва да се изпълняват заедно и при взаимно зачитане тези правила. Благодаря за вниманието. Е, благодаря, господин Мартин Шулц от групата на социалистите. Благодаря, господин председател. Може би а, са ми поставили погрешна табелка. Аз не съм Веш Шулц. Ако се казвах Владимир или Вили, да, но се казва Мартин Шулц. Господин председател, аз не мога да бъда толкова мил с вас като колегата Йозеф Дол, въпреки че искам да посоча, че изказването на Йозеф Дол беше много смело. Аз се присъединявам към много от нещата, които той подчерта. Европейският парламент трябва с широко мнозинство да взема решения по нещата, които дискутираме в момента. Ако постигнем това мнозинство, толкова по-добре. Господин Ван Ромпай, след този съвет аз все повече си задавам въпроса каква е всъщност вашата задача в него. Вашата задача е да сплотявате съвета и да го представлявате като в цялост. Така поне тълкувам аз Лисабонския договор. Обаче установявам, че госпожа Меркел и господин Саркози по друг начин тълкуват е, Лисабонския договор. Какво се случи всъщност в тези почивни дни? Аз също ще започна с Египет, както вие направихте, господин председател на съвета, защото тук става дума за осведомяване на председателя на съвета за резултатите от съвета. Е, в Мъпет Шоу има един а, балкон, на който а, са седнали а, двама възрастни господа, Стейтла и Ландо, които коментират всичко, обаче към тях се отнасят не особено сериозно. Това горе-долу е ролята на Европейския съюз а, при, а, по отношение на развитието в Северна Африка. Миналата седмица аз вече посочих – вие се изказвате, господин Барозо се изказва, госпожа Аштън също се изказва, след това господин Саркози, госпожа Меркел, господин Камерън и е, всички по-отделно, заедно с тях и други, ние също, само че в крайна сметка е, това каква полза има. Аз мисля, че органиграната на службата за външна дейност по-трудно може да се разбере, отколкото сега събитията в Египет. Ако не станем по-ефективни като европейци, ако не осъзнаем, че това, което се случва там е наше нашата политика, тогава ние отново ще се провалим. Египет е съседна държава на Европейския съюз, а не на САЩ. Ние имаме исторически силни връзки с Египет, които не използваме. Освен това, ние имаме и е, политически интереси, интерес от политическа сигурност, който не използваме. В момента Европейския съюз е, е бездействен е, и безпомощен по този въпрос. Съжалявам много. Аз очаквах от госпожа госпожа Ештън да бъде там и на място да говори с е, хората там, защото единственият шанс, който има Европа е хората, които са на улицата е, е, да бъдат разбрани. Те не искат а, а, да създават една държава на Бога. Те а, демонстрират, а, а, те представляват различни слоеве и нашата задача е да им помогнем тези, които ще излъчат правителството в Египет, а, да получат нашата подкрепа. Защо това не се обсъжда в съвета и ако се а, дискутира, защо обществеността не научава за резултатите от тази дискусия в съвета? Thank you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 за пакта за конкурентоспособност. Това също беше дискутирано сега в почивните дни. Това не е пакт за конкурентоспособност, това е всъщност опит на федералното правителство на Федерална република Германия да изнесе към Европа една програма на строги економии. Аз искам да попитам някой вярва ли сериозно, че чрез премахването на системата на индексиране на заплатите в някои държави в Европа да се повиши конкурентоспособността? Смятате ли, че това е възможност? възможно. Не, това е погрешно, защото всъщност това а, внася социален дисбаланс. В много страни, които имат друга система на колективно договаряне, например в Федерална република Германия, автоматичното компенсиране на инфлацията е една част а, от възможностите за гарантиране на социална стабилност на слабе от населението. Вие бяхте министър-председател на страна, където също има такъв механизъм. Смятате ли да добавите нова криза към кризата? кризата, която и без това съществува. Искам също да а, отправя и друго възражение срещу това прибързано решение. Минимални инвестиции в изследователска дейност, образование и така нататък, хикс процента от националният а, продукт. Това е част от пакта за конкурентоспособност. Да, според мен е важно, защото изследователска дейност, инфраструктура, образование, това са сектори, които стимулират растежа и там трябва да има инвестиции. Същите хора, които са взели това решение, господин Ван Ромпа и господин Шевкович, са всъщност хората, които искат съкръщение в европейския бюджет и то точно в тези сфери. Просто трябва да наистина да можете да обясните как чрез подобни концепции искате да тласкате Европа напред. Това е програма за строги економии, а не програма за устойчив растеж и е, то не се гарантира саниране на публичните бюджети. И последния ми коментар. Това е една програма, която разделя. Европейския съюз може да бъде успешен или с 27 държави членки, или ще се провали. Това е моето мнение и затова благодаря на е, Йозеф Дол е, за това, че ЕНП в този парламент е, и по тези въпроси взема тази позиция. Поне и единствената институция, която се обединява около тази позиция е Европейския парламент. Следващият оратор, господин uh, Гивар Хобстад, председател на групата на АЛДЕ. Yes, I, I... Да, господин председател, аз ще се спра само на пакета за економическо управление. Ще продължа с това, на което спря господин Шулц. Основната ми загриженост е, че по втория пакет за економическо управление, който сега се предлага за обсъждане след среща на върха, в него отново виждаме междуправителствен метод и виждаме един франко-германски пакт отново. Този междуправителствен метод не проработи в миналото и няма да проработи в бъдеще. Той не проработи в миналото, колеги когато трябваше да се прилага пакта за стабилност и растеж, когато, например, Франция и Германия не прилагаха този пакт. Същото този метод не проработи, що се отнася до Лисабонската стратегия, която сама по себе си беше една междуправителствена стратегия и това, което предизвиква моята загриженост, е слабостта на пакета, който в момента се обсъжда в парламента. Вчера господин Трише се изказа пред председателския съвет и господин Трише, господин Вебер, по изключение, изказаха едно и също мнение. И те казаха, че недостатъка на предлаганата реформа е, че трябва да се взимат решения на политическо ниво от Европейския съвет и това не е нещо, което работи. Още нещо, колеги. представете ли си Смята се, че конкурентоспособността и нормите, свързани с конкурентоспособността, трябва да бъдат в компетенцията на Европейския съвет. Това означава, че нито една фирма няма да бъде глобена, ако това е така. Така че първото, което трябва да разберем и да повтаряме е, че ние тук в този парламент не вярваме в този междуправителствен подход който служи за основа на тъй наречения френско-германски пакт. Освен това, много съм загрежен за механизма за осигуряване на финансова стабилност. Всички сме съгласни, че трябва да се укрепи този механизъм, но това вече е направено. Реалността, колеги, е абсолютно ясна. Резултатът от Европейският съвет е, че има едно тайно договаряне, тайна сделка. И се казва, че има съгласие за укрепване на механизма за стабилността, само ако има съгласие да се приеме франско германския пакт. Това е много опасно. Тук се играе с, с кибрите ни клечки, кибрите на котия, докато се седи върху купа сено. И тази купа сено е финансовия пазар. Третият проблем за мен е начин по който това френско-германско предложение се внася аз смятам, че това е катастрофално. В текста се казва, че едно от предимствата е, че християн-демократичния съюз, че единството с християн-демократичния съюз Германия е предимство. Аз получих текста 24 часа преди заседание на Европейския съвет. Този текст е на немски. И Знам, че има много колеги в съвета, министър-председателите, които изобщо не са получили този текст. To, to, to, in, in this... И в тази зала вече съм заявявал, че така не може да продължава. Не може в бъдеще да бъде така. Е, европейското економическо управление е много важно нещо и не може то да бъде отслабено от самото начало въз основа на предложението на комисията. И то трябва да се извършва само на предлож... въз основа на предложението на комисията, а не на отделните държави членки. И накрая, Европейският съвет виждам, че се стреми да направи от Европейския съюз една международна организация държави членки. Е, това не е моят съюз. Моят Европейски съюз е общност, която работи въз основа на общностния метод. Благодаря ви. Ребека Harms, co-president, the Greens. Ребека Хармс, групата на Зелените. Уважаеми колеги, уважаеми господа председатели, моите колеги изразиха настроението, което доминира след последната среща на върха. Аз искам да се спра само на една точка. За мен е загрижва, за, за мен представлява загриженост, че след всяка среща за върха, независимо колко бедни са резултатите, които се предоставят на обществеността, ние получаваме доклади от тези срещи на върха, като че ли всичко, е, които така представят нещата, като че ли всичко е в розово и всичко е прекрасно. Това е нещо като сведенията от Политбюро.

когато нещата не са били наред, да представят е, оптимистични доклади. Аз е, искам да се представят по-честни доклади, защото иначе се получава мъпет шоуто, за което говори Мартин Шулц. Мисля, че политическите системи, които не са честни, е, които не споделят мнението по проблемите по честен начин, не са добри по отделните теми. Египет, според мен, това наистина е позор за Европейския съюз хората в Египет се чувстват е, изоставени от европейците. Това непрекъснато проличава от техните изказвания. От самото начало е, това беше ясно. Лице, което дълги години е било диктатор и е подкрепено от Запада. С този човек не може да се изгради нова египетска държава. Европейците трябва да бъдат последователни, макар и да са допускали грешки в миналото, да признаят това. По темата енергетика имаше среща на върха по тази тема и мисля, че и днес все още трябва да се извиняваме за това, че тази среща на върха до края е наричана такава. Ние напреднахме само само с милиметри напред по отношение на необходимите подобрения на инфраструктурата. В действителност обаче резултати не бяха постигнати на тази среща на върха. Аз казах това и в Страсбург и мисля, че е, комисар Пибалкс е, е, също би признал, че последната година, миналата година беше загубена година за енергетиката за Европа. Германо-френския пакт. Смятам, че това заглавие, което навсякъде сега се използва, е, всъщност идва на мястото на това, за което всъщност се говоря, именно европейско економическо управление. Това понятие е, което описва целият ужас, е, е, направен от е, Меркел и Саркози, аз просто не разбирам защо в този доклад, който днес се разпространява, няма една единствена критика от страна на държавните и правителствени ръководители по време на среща на върха. Нито една от тези критики от вас, господин Ван Ромпой, или от комисията не са представени публично. Вие като че ли играете на криеница седмица, а това не може да свърши добре. В заключение искам да кажа, че аз вече не вярвам, че общностният метод изобщо е, намира разбиране в съвета и че е, и смятам също, че това до някъде е, е отражение на резултатите от вашата работа, господин Ван Ромпой. Господин Тимати Кърпоп за консерваторите и реформаторите. Господин председател, Свободата е ценност, която се споделя от всички в парламента. Ние вярваме, че максимизирането на индивидуалните свободи в обществото с ниски данъци е най-добрият начин за постигане на социално-економическите цели. Затова ние приветстваме събитията в Тунис. Външният министр на Великобритания е там на посещение днес. Приветстваме решението на Европейския съвет, прияти миналата седмица. Демокрацията, твърдят някои, е несъвместима с ислямизма. Но ние видяхме, че хората имат също желание за демокрация и свобода и в тази част на света. Хората от Северна Африка и голяма част от Близкия изток са държани дълго време в подчинение. Има висока безработица и това са ключови фактори, които доведоха до последните бунтове. Това създава и почва за екстремистски групи, които прилагат насилие. Но мнозинството няма да приеме това. Затова ние приветстваме прехода в Египет, но трябва да припомним, че президента Мубарак бе голям египетски патриот, приятел на Европа и Америка, следвайки мирния процес в Близкия изток, той спести човешкия живот, несъмнено. Но сега вече е настъпил момента за промяна. Но тази промяна трябва да бъде плавна. Демокрацията има най-добър шанс за успех, ако се базира на функционирана държава, която отговаря на надеждите на хората. Знаем, че понякога е възможно а, тази енергия а, да бъде отвлечена, а, както стана в случая с а, а, Иран. В Беларус а, хората отново бяха лишени от възможност за свободни и честни избори. И ние трябва да подкрепяме навсякъде стремежа на хората за свобода и демокрация. Създаването на истински единен пазар за а, знание, научно изследвания ще допринесе за развитието на а, економиката. Не бива да забравяме ключовите реформи за гарантиране на стабилна и конкурентна економика, но лесно могат да бъдат примахнати пречките, обаче ние не трябва да се подаваме на изкушението да се налагаме твърде агресивно на пазара. Трябва да се гарантира нужния климат и стимули за инвестиции, след което да се даде възможност на предприемачите, учените да свършат останалото. По този начин ще се отприще възможност за бъдещия ни просперитет. Госпожа Матиас от Обединената левица. Благодаря, господин председател. Искам първо да кажа следното. То беше повторено от много колеги тук. Този съвет и представата, която се създава за него, той би трябвало да се занимава всъщност с енергетика и с иновации. Това би било една възможност да се дискутира по този модел на развитие. трябваше да се говори и за сигурността, и защо за всички тези въпроси. Енергетиката създава работни места. Там има много законови разпоредби, много мерки е, и те трябва да се изпълняват, най-вече по отношение на енергийната ефективност на сградите. Там ние със сигурност бихме могли да се занимаем с основните аспекти на този въпрос и бихме могли да е, изпълним отделните изисквания, но не направихме това. Не става дума само за заявяване на интереси от началото на януари. Само по този начин е, не може да се реши въпроса. Ние трябва да се запитаме съвсем коректно какво ни трябва в обозримо е, време и в по-дълги срокове. Всичко останало не е възможно като подход. Става дума за обновяване на економическия модел и за устойчивото развитие. Става дума за развитие на заетостта и създаване на работни места. Още днес трябва да се занимаем с тези проблеми на бъдещето. Аз разбирам становището на най-богатите страни, членки на Европейския съюз. Разбирам ги много добре. Е, когато се види каква е съпротивата на Германия, също и по отношение на индексирането по отношение на инфлацията, но не трябва да се забравя, че и други държави имат големи проблеми с заплатите и тази немско-френска ос не е нищо друго, освен да се използва економическото положение и да се поизгладят различията между отделните държави и членки, така че да не се създават дисбаланси. Без растеж не може да се намали задлъжнелостта. Това е необходимо. Господин Ван Ромпой знае какво имам предвид с това, за какво говоря. А, дефицитът е нещо, което а, е, трябва да. А, е, стане централна тема за много страни от Европейския съюз, а и за целия Европейски съюз. Не винаги трябва да се гледа положението само в отделни страни, в страните, които се намират на края на Европа, които са в по-крайно положение. Също по отношение на задлъжналостта трябва да се направи много. Сега за Египет много повече се очакваше от Европейския съюз, освен едно адаптиране или по-скоро напасване към декларацията от Вашингтон. Благодаря. Господин Найджел Фарич. Е, Европа на свободата и демокрацията. Това върху което можем да постигнем съглас е, че договорите е, доминират е, работата и живота в Европейския съюз. Виждаме дълги церемонии, виждаме тържествени изявления, но понякога, разбира се, случва гражданите да гласуват срещу доходите, но ние не обръщаме на това внимание. Обаче госпожа Меркел има проблем, защото член 211 договор беше използван за спасяване на Гърция, въпреки че договорът не позволява това, но ние всички позволихме това. Така че тя ви помоли да се промени договора подкрепен от няколко германски професора в е, Конституционния съд. Тоест сега вие създавате постоянен механизъм за стабилност. Само по себе си това вече не ми вдъхва доверие. Аз мятам, че това просто е нещо, което засилва провала и ускорява неизбежния провал на еврото. Има още едно предизвикателство, свързано с договора. Може би сте чули, че наскоро в Обединеното кралство имаше голям скандал, свързан с решение на Съда за човешки права и повечето граждани в Великобритания са против това решение, което гласи, че затворниците трябва да се ползват от избирателно право. И депутатите се, се отнасят към това по същия начин, както и гражданите. И ще има гласуване в британския парламент и повечето депутати ще гласуват срещу това затворниците да имат право на глас. Това ще бъде първото успорване от страна на британския парламент на Лисабонски договор, защото вашия любим Лисабонски договор, член 6 казва, че Европейският съюз трябва да се присъедини към конвенцията Европейската конвенция за човешки права. Така че господин Камерън може на следващата среща на върху, като една госпожа Меркел, да ви помоли да промените договор. Очаква се да има референдум в Обединеното кралство и аз очаквам този референдум да отрази мненията, които вече се изказват от мнозинството в Британския парламент. Ще се радвам да споделя новините с вас. Председателят, благодаря ви. Госпо... Госпожа Клейс от... Господин Клейс. Благодаря. Благодаря, господин председател на съвета, господин комисар. Меко казано, с доста смесени чувства ние гледаме към срещата на върха от миналата седмица и най-вече към това, което се случи а, извън този съвет. Не е приемливо една малка група държави членки, независимо дали са най-големите или не, се събират и решават а, какви мерки да бъдат предприяти от всички държави членки. Що се отнася до метода, който обсъждате в съвета, дали той да бъде междуправителствен или общностен, всъщност няма особено значение, защото проблемът се състои в същността на предложението, направено от правителството на Франция и на Германия. Повече сближаване, повече насоки от Брюксел, повече данъчно облагане – Економически по-слабите държави членки всъщност нямат възможност да определя собствената си политика съгласно положението, в което са изпаднали. Дали Европейския съюз иска конкурентоспособността да бъде двигателят на успеха. Изглежда обаче вие забравяте за това, използвате кризата за прокарването на мерки, които иначе няма да бъдат прияти. Вие говорите за хармонизиране на данъчните системи, за пряко данъчно облагане в Европа, за еврооблигации, като решение на проблема. Но всъщност всичко това се свежда до факта, че държавите от еврозоната трябва да прилагат правилата, трябва да осигурят нужната бюджетна дисциплина. Благодаря. Господин председател, скъпи колеги, искам да бъда кратък и ще се концентрирам върху двете посочени теми заместник-председателят на комисията ще се спре на темите иновации и енергетика. Сега, събитията в Египет и в Близкия изток и въпроса за економическото управление. Това може да се разглежда от два аспекта – институционален и процедурен – а също така и от е, съдържателен аспект. Така, първо институционален и съдържателен аспект. Като погледнем тук нещата, можем само да съжаляваме, защото е жалко, ако сега не говорим за тези важни съдържания, за важните моменти в предложението на а, съвета. По отношение на Египет, тук не трябва да се заблуждаваме. Не знам какво в Европейският парламент се обсъжда, но като погледна какво се дебатира в Европа, Египет не е централната тема. Като цяло се говори за права на човека, но като цяло става дума по-скоро за желанието за стабилност и това наистина беше постигнато, защото всички от вас посочиха каква голяма е ролята на Египет по отношение на постигането на стабилност. Обаче тук трябва да се има предвид е, и едно устойчиво развитие, трябва да се имат предвид е, и е, политическата свобода и социалната несправедливост, защото политическ... липсата на политическа свобода и социална несправедливост не могат да бъдат понасени дълго време. И сега великите сили в света трябва да излязат на преден план. Европа и дори САЩ бяха изненадани от това, което сега се случва в Египет. И Европа като че ли тук не играе толкова голяма роля, колкото си мислят някои, но Египет може да получи подкрепа от европейците. Е, чрез е, съответни послания ние направихме това. Естествено, е, тези послания не бяха единни, но тези различни послания, които бяха изпратени, когато бъдат обединени, се вижда, че вървят в една и съща посока. Други велики сили в света също не изпратиха във всички случаи ясни послания. Ние говорихме, може би, с различни гласове, говорихме, може би, повече отколкото трябва, но все пак изпратихме положително послание към населението на Египет. В това време на преход. Тук ние оказваме нашата пълна подкрепа за свободни редовни избори. Но под демокрация се разбира също и формиране на институциите, а не само свободни избори. И тук трябва да се извърши съответната подготовка, да се създадат съответните структури, така че тези, които сега се борят за справедливата кауза, да могат да е, имат организация, върху която да стъпят, е, така че да могат да проведат изборите. Т.е. през този преходен период трябва да бъдат укрепени всички демократични сили, за да могат те след това да изградят един нов демократичен Египет. В тази фаза на преход Европа може да играе много важна роля и нашата обща декларация на 27-те е ясно послание на подкрепа за египетския народ. Сега по темата конкурентоспособност и економическо управление. Имаше няколко документи, които отразяват основните линии, обаче няма конкретен план, който е поставен на Европейския съвет. Никаква мярка, никакво предложение. Наистина, аз не ги видях там нямаше нито едно предложение, което да бъде поставено на масата. Нито от една отделна страна, нито от две, нито от е, е, две страни заедно. Това, което се разглеждаше е как е, да започнем, как да подходим към този въпрос. Естествено, има е, механизъм за координация. Механизма за конвергенция е това законодателните предложения на комисията и докладите на работните групи. Тези мерки вече са изпълнени и решенията са следните. През март ще приключим на ниво съвет с тази тема и през юни тя ще бъде внесена в парламента. Но става дума за това дали не можем да укрепим още повече това економическо управление. И комисията посочва, да, разбира се, ако има нови идеи, ако това економическо управление трябва да бъде укрепено точно в еврозоната, естествено това трябва да стане, защото ние имаме обща валута и подкрепата трябва да бъде безрезервна и е, не трябва да се изисква непременно наличието на някакъв документ. Аз е, тря, мисля, че е, държавите членки трябва да обединят усилията си, така че през март да имаме доклад. Е, е, ще има и съвет на страните от еврозоната. Това също е, беше е, договорено. Там ще се докладва за постъпилата информация. Аз съм убеден, че е, ще има предложения по същество и по е, процедурните въпроси е, по същество и институционално ние ще направим необходимите предложения, за да е, напреднем по отношение на економическото управление. И ако наистина искаме да направим крачки напред, то това е, би било една чудесна идея. Ние започваме от нулата, от следващата седмица ще се консолидират усилията, ще се извършат консултации през март на срещата на страните от еврозоната и на заседанието на Европейския съвет ще бъде представен резултата. Това е направено до сега и това е едно добро развитие, защото ние искаме повече Европа. Разбира се, повече Европа. И в текста е посочено in line with the treaties, т.е. това означава съгласно договорите, председателя на съвета, председателя на комисията по тази причина работят съвместно, за да раз... изготвят съответни предложения за еврозоната, за да имаме повече кохерентност и повече координация в економическата политика. Това трябваше да бъде казано сега за Египет. Въпреки посланията, които бяха отправени е, с различни гласове, посланието е, по съдържание беше едно и също. Ние сме на страната на египетския народ, е, който в тази тежка фаза на преход се нуждае от е, помощ. Има е, достатъчно а, съдбавни моменти, в които трябва да помогнем. А по отношение на економическото управление, ние ще направим крачка напред. През март ще представим цялостен план и през последните седмици е, ние извършваме необходимите действия по подготовката. По време на моята реч аз не изразявам един задължителен оптимизъм. Естествено трябва да има послания към пазарите. Те не са единствен индикатор за успех или неуспех. Но нашите смели мерки и също и на държавите членки изграждат доверие и това се отнася както за плановете до сега, така и за бъдещите планове. Аз съм оптимист и съм убеден в правилността на тези решения. По процедурен въпрос ли? Да. Моля, моля, става дума за председателски съвет. Аз все още съм председател на моята политическа група и затова имам въпрос към е, председателя на съвета за изясняване на едно обстоятелство. Този документ е, е озаглавен Пакт за конкурентоспособност. Вие току-що казахте, че той не е бил представен на съвета. Правилно ли разбрах? Вие познавахте ли преди началото на заседанието на съвета този документ? Той представен ли вие от е, госпожа федералния канцлер и от президента на на Франция? Ако да, с каква цел? И ако не го познавате, какво ще кажете по въпроса, че госпожа Меркел и господин Саркози са го представили на отделна пресконференция? Да, видях този документ. Доколкото знам, това не е френско-германски документ. Това не е френско-германски документ, доколкото аз знам. Второ, той не беше представен на съвета и не беше обсъден там. Той беше споменат. Това не е официален документ, с който да се занимава Европейският съвет. Госпожа Мария Карвалю, за една минута, моля. Госпожо Карвалю, имате една минута, моля. Момент.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 господина, който заяви своето изказване. Госпожо, моля, изключете си микрофона. За една минута господин Яцек Сайруш Валски. Има въпрос към господин Ван Ромпой. Съветът се занимаваше с два основни въпроса – Близки изток Египет и енергетиката. Но тези две неща не бяха взаимно свързани. И искам да попитам какво мислят в централата – за възможните последици от промяната на ситуацията, включително ситуацията със сигурността в региона. Сигурността в най-общия смисъл, също така сигурността на енергетиката и на енергийните доставки и сигурността на економиката на Европейския съюз, ако се блокира Суетския канал? Дали сме подготвени към подобни последици от гледна точка на сигурността и економиката? Благодаря ви, председателят. Госпожа Едит Херцог за една минута. Що се отнася до заключенията в сферата на енергетиката и иновациите, можехме да постигнем и повече, но все пак беше постигнато съгласие между държавите членки. Необходимо е да се гарантират ресурси, за да се реализират на практика плановете, но нямаше съгласие вътре в съвета по въпроса. Важно е да имаме економическа стабилност, независимо дали дадена страна членка членува в еврозоната или не. Когато говорим за конкурентоспособността в страните, управлявани от десни правителства, мисля, че се следва една доста уклончива риторика, както е в моята държава. Ние в Европейския парламент имаме огромна отговорност в това отношение за бъдеще. Илияна Йотова за една минута. Благодаря, господин председател. последното решение на съвета предвиждаше диверсификация на Европа също енергийните източници. Комисията не трябва ли да си помисли за стратегически пътища за пренос на газ. Вие казахте, че партньорството с Русия трябва да бъде засилено. Тук имам следният въпрос. Как виждате изпълнението на проекта Южен поток? там има ли противоречия между а, Южен поток и Набуко? Благодаря, господин председател. Комисията казва, че е отправен ясен сигнал за подобряване на енергийната ефективност. Изглежда не четем същия документ, тъй като в заключенията на съвета се прави стъпка назад по въпроса за енергийната ефективност. Той взема се една изчеквателна позиция, накратко казано. Също се отнася и за инфраструктурата, където формулировката е малко по-слаба от преди. Също и по въпроса за бюджета има отстъпление, що се отнася до средствата, които се заделят за инфраструктура. Аз съм от... Ако бях от някой от държавите ново присъединили се към Съюза, това щеше да ме притесни особено силно. Относно финансирането на енергийните технологии, нещата стоят по същия начин, така че нямаме нищо съществено. Господин Стивенсън. Благодаря. Господин председател, много се зарадвах, че господин Ван Ромпой каза, че ние ще подкрепим народа на Египет и ние сме в добра компания, защото миналата седмица Айтола Хаменей на Иран също заяви, че той неговия режим ще подкрепят е, народа на Египет и възстанието, както и възстанието в Тунис, както и Саудитска Арабия. Обаче той смаза възстанието в Иран и дори арестува холандски е, обеси холандски гражданин, който участва в протестите срещу избирането на президент Ахмани Дечат миналата година. Какво ние правим, за да подкрепим народа на Иран? Да трябва да подкрепим преди всичко хората на Иран, не хората от Египет. В Иран царува най-фашистския режим на света. Господин Тусаркс. Η αποκωδικοποίηση συμπερασμάτων του Συμβουλίου, τα μέσα... Декодирането на заключението на Европейския съвет, според мен, предвещава още повече трудности за нашите граждани. Вие правилно казахте, че текстът, който беше представен на съвета не е на френски, а на немски, но това е предложение. Затова имам следните въпроси към вас. И има шест точки, които бяха предложени на съвета. Премахването на автоматично индексиране на заплатите. Второ, признаване на образователните квалификации, за да се насърчи мобилността в рамките на Европа. Номер 3. Предложение за ново изчисление на данъчната основа за корпоративни данъци. След това адаптиране на пенсионната система към демографските тенденции и увеличената продължителност на живота. След това да се направи задължително да се ограничава дълга и да се предвидят национални мерки. Бяха ли тези точки представени на съвета? За една минута. Едни от základných bodov rokovania Európskej ради boli опатрения на zlepšenie. Благодаря. Мерките за подобряване на конкурентоспособността на еврозоната фигурират като заключение на съвета. А, има пакта за конкурентоспособност, има и други области, в които нашите страни изостават от динамично развиващите се економики. На първо място остава дума за прилагането на резултатите от научно-изследователската и развойна дейност. Нека да погледнем какво се случва в Китай. Ако там е от технически проблем, те се оглеждат и копират техническото решение, адаптират го към своите продукти. Не искам да кажа, че ние трябва да крадем интелектуална собственост, но всички тези процедури за патенти, манипулиране на научно-изследователските резултати наложително трябва да бъдат оплоростени, защото иначе се създават пречки пред предприемачите. Защото, например, собствениците на малки магазини – трябва да докладват по толкова много различни теми. Госпожа Ангелика Вяцман, господин председател на съвета на официалния е, дневен ред на последното заседание на съвета беше посочена темика енергетика, но се говори и за економическо управление. Първият ми въпрос в тази връзка е къде останаха комуникативността и прозрачността. И второ, искам да кажа нещо във връзка с разширяване на действието на фонда за спасяване на еврото. Това ще има огромни последици за националните бюджети и за европейския бюджет. По тази причина Европейския парламент парламент не може да остане безучастен и да не участва в решението на тези въпроси. Как вие ще гарантирате участието на комисията и на парламента в решаването на този въпрос? Благодаря. Е, господин Бонсеньоре, благодаря ви, господин председател. Ситуацията в Средиземноморския регион е предизвикана от нашите грешки, от това, че не разбирахме какво се случва в страните от региона. Ние предпочитахме стабилността, която се гарантира от силната ръка, а не от силните институции. Ние не обмислихме условията, които доведоха до експлозии в тези общества – видяхме економическото, политическото и социалното изоставане в тези страни, но нищо не направихте. Това е провал на барселонския процес на Съюза между Европейския съюз и Средиземноморския регион. Това доведе до недостатъчна подкрепа, но също така нашите структури бяха недостатъчни. Европейската служба за външна дейност не видя какво се случва и не може да реагира, когато нещата се случиха. Ние имаме този съюз между Европа и Средиземноморския регион, за да насърчаваме, да укрепваме нашите ценности. По какъв начин вие смятате, че трябва да се насърчават промените в страните от този регион? Благодаря ви, господин Рони. Благодаря, господин председател. Ние имахме класически дебат. Господин Шулц посочи ролята на госпожа Меркел и господин Саркоси. Ги Верховщад посочи два примера Лисабонска стратегия и е, пакта за стабилност. При Лисабонската стратегия 2005 година комисията ни предупреди, че ние ще се провалим поради пакта за стабилност. 21, 21, е, са, процеду... 21 са процедурите по нарушаване на основните договори пред е, Съда на Европейските общности. И тук трябва да се помисли за системи за рано предупреждение. Смятам, че ние също носим отговорност отговорност за създадената ситуация. Не трябва да критикуваме само държавните и правителствени ръководители. Ние сме европейци. Всички трябва да постигаме заедно напредък. И сега, моя въпрос към председателя на съвета. Да има по-голяма политическа обвързаност с парламента. Когато поехте вашата длъжност, вие дойдохте, поискахте да дойдете веднага в Европейския парламент. Мисля, че сега е момента, в който вие трябва да установите по-тесни отношения отношения с нас, така че да може да се обсъждат наистина важни въпроси. Председател, уважаеми господин председател на съвета, позволете ми да не се съглася с това, което казахте преди малко, че не се предлагат промени, които да водят от общностния към междуправителствения метод. Мини, предложението, мини промяната в Лисабонския договор прави точно това. Европейския механизъм за стабилност се прехвърли от общностен към междуправителствен метод. Всичко това, което се прави в момента в еврозоната за изграждане на специални механизми и се обсъжда в рамките на еврозоната, също създава граница и разделителна линия между страните, които са в еврозоната и страните, които са извън еврозоната. Аз искам да ви попитам като председател на Европейския съвет. А, вие ще посъветвате ли парламента да гласува за предложения, които прехвърлят общностен към междуправителствен метод? вие ще направите ли така, че да не се създават изключителни клубове в Европейския съюз и да имат всички страни достъп до взимането на решенията, тъй като финансовата стабилност е ангажимент и е, притеснение на всички, не само на страните членки от еврозоната? Благодаря. Е, Алваро Александър. Алваро Александър. Благодаря, господин председател. Това е господин Александър Алово. За Египет искам да кажа. резултат от какафонията в Европейския съюз, Лисабонския договор въведе длъжността на върховния представител. Това е нещо, към което не мога да се съглася. Е, също така, е, по въпроса за Хаити, тя не реагира своевременно. По въпроса за Египет също, Тайланд и Кабоджа също, но един Европейски съюз може да действа само когато е единен. И за това това госпожа Аштън трябва не само да възприема своята роля, но и да изпълнява. По отношение на пакта за конкурентоспособност, вие посочихте каква е неговата роля, но Германия и Франция всъщност минават на един междуинституционален метод и въпросът ми е дали вие 100% ще се обявите за общностния метод или ще подкрепите междуправителствените действия на Франция Франция и е, Германия. И последното изречение, този документ е, всъщност е доказателство, е, че парламента трябва да бъде с тези страни. Е на кращата е това е Европейски парламент. Колегата Ван Дален. Що се отнася до Египет, ние всички сме вперили поглед е, върху площада Тахрир но в този важен момент съвета ни трябва да забравя за християните. Знаем, че в южната част на Кайро имаше атентант срещу църква на коптите. И така, господин Ван Ромпой, защо Европейския съвет в своите заключения за Египет не казва нищо за коптите. Председателят, приключваме с нашите въпроси. 14 колеги имаха възможност да зададат въпроси. Това е съгласно списъка, който имам. Спазихме реда. Заместник председателя Шевчович има думата. Благодаря, господин председател. Всички ще се съгласим с господин Дол, че се нуждаем от повече Европа и най-вече в сферата на енергетиката. В Европейската комисия ние се радваме, че има много конкретни срокове и цели. Ние искаме да създадем един енергиен пазар до 2014, а през 2015 и 2016 година трябва да премахнем последните енергийни острови, така да се каже. Комисията ще продължи работа в тази важна сфера и ако няма транспониране на законодателството на Европейския съюз, ние ще предприемем мерки. Виждаме а, какви ще бъдат ползите за Европа, какви ще бъдат ползите за европейските граждани, ако създадем един добре функциониращ вътрешен пазар в сферата на енергетиката. Същото мога да кажа и за важния въпрос – за енергийната ефективност, който беше поставен. Аз считам, че ние трябва да отдадем дължимото на честността на а, заключенията, че имаме изоставане в сферата на енергийната ефективност. Комисията и в това отношение заяви ясно, че ако няма положително развитие до 2013 година, ще направим внимателен анализ на положението и при необходимост ще направим предложение за налагането на правно вързващи цели и ще преминем към прилагането им. Европейският съвет пред, Министър-председателите и президентите отдадоха важност на енергетиката. Разбира, че това е важно за техните страни, за Европа като цяло и ние ще работим усърдно за създаването на вътрешен пазар и за гарантиране на енергийната сигурност, така както каза господин Сариош Волски. За енергийната сигурност ние трябва да огледаме нещата от две гледни точки. Първо, да подобрим вътрешната ни политика в Европа, междусистемните връзки, пазарните механизми на енергийния пазар, като същевременно видим по какъв начин може да подобрим външната ни политика, комуникацията ни с партньорите, с доставчиците, подобряване на аналитичните възможности, за да можем да предскажем евентуални проблеми, от кои региони можем да получаваме повече енергия и прочие. И това трябва да е наясно в Европейския съюз сред нашите партньори какво точно искаме от доставчиците на енергетика и как можем да подобрим сътрудничеството. Въпросът за Южен поток беше важен, защото тук искаме да реализираме проект, който ще ни даде достъп до нови източници на енергия за Европа. Ние трябва да оценим да постигнатия напредък в Европа. Ако има нещо положително в економическата криза, това е, че разбрахме колко взаимно обвързани сме и колко важно е да развиваме сътрудничеството, както и економическото управление в Европа. Мисля, че постигнахме огромен напредък. Преди 2-3 години, ако обсъждахме въпроса, за това, че ще обсъдим параметри за националните бюджети, вероятно ще да се каже, че това е въпрос на много далечното бъдеще. Същото мога да кажа и за новите национални планове за реформи. Комисията е в тесни контакти с държавите членки. Ние искаме да ги мотивираме да приемат по-амбициозни цели, по-ясни стратегии за в бъдеще. Съвсем ясно е, че всичко това не е достатъчно, че имаме нужда от повече. Затова комисията приветства всякакви допълнителни мерки за сближаване, за по-засилено сътрудничество, за економическо управление. Подкрепяме готовността на държавите членки да се сътрудничат и в нови области. За съжаление, много от тези нови области са в сферата на националните компетенции на държавите членки и трябва да видим по какъв начин да засилим сътрудничеството и в тези области. Бихме подкрепили всякакво по-добро економическо управление за постигане на европейските цели, за подкрепа на вътрешния пазар и, разбира се, като се базираме на лоялната конкуренция между държавите членки и институциите. Само по този начин ще постигнем по-скоро повече, отколкото по-малко Европа. Трябва да потвърдя изявлението на председателя Ван Румпой, че комисията или не е получила не е получавала френско-германски пакт. Е, такъв не е обсъждан в Европейския съвет. За това беше казано двамата председатели да имат детайлни консултации с европейските лидери, експертите да работят, за да могат да предложат един цялостен подход, който да бъде обсъден на срещата през марта. Относно Египет и Тунис, и в двете страни ситуацията е изключително сложна. Комисията, външната служба тясно се сътрудничат за това по какъв начин да използваме наличните средства в подкрепа на прехода към демокрация на тези страни и за консолидирането на демократичните практики и за изграждане на демократичните институции в двете страни. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък, защото в действителност вие посочихте, че миналия път се изказах по-дълго. Първо, беше зададен въпроса за Иран. Тук искам да посоча, че Европейският съюз е предвидил допълнителни санкции възоснова на ядрената инициатива на Иран. Те за първи път е, дадоха резултат, имам предвид е, мерките и иранците седнаха на масата за преговори. Ние поехме пътя към много ясна позиция спрямо Иран и това е една твърда и ефективна позиция. Госпожа Ашн ръководи преговорите с Иран. Тя е, така да се каже, ръководител на дискусията между шесте страни, които обсъждат иранската ядрена програма, така че нашето присъствие по този въпрос наистина е доста силно. Нашата отговорност се отнася и до конкурентоспособността, която е външна и вътрешна. Във вътрешността ние изпълняваме предложенията на комисията и на работните групи, но цялостната стратегия Европа 2020 трябва да има действие и навън, защото една способност в световен мащаб може да се постигне само чрез добра а, вътрешна конкурентоспособност. Някои от вас попитаха дали в парламента може да се води дебат за нови предложения за управление на економиката – които да бъдат нещо като продължение на а, моите предложения и предложенията на господин Барозо. Това е тема, която трябва да се обсъди с председателя Бузък и а, във втората половина на март а, би могла да се включи а, преди а, приемането на окончателно решение. Ние Обърнахме особено внимание на това държавите, които не са членки на еврозоната, да могат да участват в е, координацията по економическите мерки. Когато прочетете заключенията, ще видите, че това е така. Е, страните, които не са членки на еврозоната, в действителност е, са консултирани и могат да участват в мерките по економическа координация, естествено при определени условия. Сега, във връзка с казаното по-скоро с въпроса дали аз подкрепям общностния метод. А, не, аз се кълна в Лисабонския договор и там е посочено, че ние трябва да се движим на равнището на договорите и да действаме в тяхна рамка. Така направихме и по време на кризата в еврозоната. Аз а, се придържам към договорите сега по отношение на младсинствата в Близкия изток, не случайно в декларацията се посочва на две места думата плурализъм, т.е. една демокрация която гарантира само господство на мнозинството, не е демокрация. Демокрацията гарантира и зачитане на мълцинствата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви, колеги, за участие в обсъждането. Закривам заседанието. Благодаря ви. Благодаря ви още веднъж, господин председател.